приближим Украина към Европейския съюз. Мисля, че това е наша стратегическа цел и трябва да намерим подходящите мерки, за да я постигнем. Благодаря. Благодаря. Господин Морски има думата. Алдес е. вие